Thank you very much, everybody, for starting early this morning. Благодаря ви. Всички сте в залата. Ще започнем рано работа днес. Good morning. Thank you very much for starting early this morning. Um, I... Добро утро. Днес е, си бях навила часовника за 5 часа сутринта, така че да мога да със сигурност да дойда на време, да не закъсная. Благодаря на всички вас, че сте в залата. И така, първо ще гласуваме управлението на единия пазар в рамките на европейския семестър. 164. Разделно гласуване, първа част. За, против, въздържали се, Приема се. Втора част за, против, пада. 165 за, против, въздържали се, приема се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. 166 за, блок гласуване за 170 за, против, въздържали се, Приема се. 171 за. Против. Въздържали се. Пада. За. Против. Въздържали се. 172 също пада. Десети компромис. Две части. Първа за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Ще проверим с електронно гласуване. Okay, I think it was just... Okay, sorry. Thank you. Край на гласуването. Благодаря ви. От НП има един глас в повече вече. But, what do you mean already? <laughs> okay. It was clearly... Thank you. Thank you, Madam Graffini. Благодаря. Всички гласуваха. Очевидно се приема. Край на гласуването. Моля да ме извините. Приема се с явно мнозинство. Може би прекалено бързо. Ръководя гласуването. 174 за. Против въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, приема се. 176 за. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Не, отхвърля се, поправя се председателката. 177 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. Пети компромис, две части. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 32 за, против, въздържали се, пада. 33 Устно изменение. Дита, желаете ли да прочетете? То е вписано в списъка за гласуване, така че бихме могли да продължим с устното изменение да гласуваме. Някой има ли против устното изменение така предложено? Добре. В такъв случай гласуваме изменението с, с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се с устното изменение. 5А, 34-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. Шести компромис. За, против, въздържали се, приема се. Седми, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, също се приема. 6. Шеста страница. 44-то измерение за, против, въздържали се, пада. 45-то за, против, въздържали се, приема се, 46 за, против. Нека отново да го прегласуваме. За, против. Ще проверим с режим на електронно гласуване. 46. 46-то изменение. Моля гласувайте. Още двама би трябвало да гласуват край на гласуването. Отхвърля се. 21 против, 16 за, 1 въздържал се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 8 компромис за, против, въздържали се, приема се. 51 изменение за, против, въздържали се, пада. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против. Трябва да проверим с електронно гласуване. 53-то изменение, моля гласувайте. Two more close vote. Още двама моля да гласуват. Край на гласуването. Отхвърля се. 54 за, против. Същото мнозинство отхвърля се 55 за, против. Същото е мнозинството отхвърля се 56 за, против. Приема се. 178 за, против. Въздържали се, приема се. Компромис номер 9. Две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 179 с допълнението към компромис 9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 Close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. now 66 за, против, въздържали се, приема с. Не, извинете, поправя се председателската. Пада. 67. Пада. 11 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 93. За, против, въздържали се, приема се. 94. За, против, въздърж... Моля да проверим е, режим на електронно гласуване. Отхвърля се. 95. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 14 компромис. За, против, въздържали се, приема се. Втора част на 14. За, против, въздържали се, отхвърля се. 102. За, против, въздържали се. Приема се. 103. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема. Да проверим с електронно гласуване. Гласуваме 103-то. И аз трябва да гласувам. Приема се 104-то за, против въздържали се, отхвърля се 105-то. За, против въздържали се, отхвърля се. 106 за, против, въздържали се, отхвърля се. 107 за, против, въздържали се, приема се. 108 с устното изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 109 за, против, въздържали се, Приема се. Втора част. 109 за. Против. Въздържали се. Ще го проверим с електронно гласуване. Приема се. 15 компромис за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 компромис за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 18, 17 компромис за, против, въздържали се, приема се. 18. Компромис за, против, въздържали се, приема се. 126. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 19. За, против, въздържали се, приема се. 130. За, против, въздържали се, отхвърля се. 131. А, ще проверим с електронно гласуване. Sorry, sorry, what, that was one for... Гласуваме 130 изменение. Край на гласуването. Благодаря. Отхвърля се. 131. За, против, въздържали се, при... Отхвърля се. 132. Пада. 135. За, против, въздържали се, Приема се. 136 за. Против. Въздържали се. Пада. 137 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 137. Може ли да го прегласуваме? За против, въздържали се, отхвърля се. 138. За, против, въздържали се, приема се. 139. За, против, въздържали се, приема се. 140. 140. Да, мога да предложа да го гласираме в блок, но предполагам, че някои колеги ще възразят.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 против, въздържали се, приема се. 150 за, против, ще проверим с електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Съжалявам, Серджо.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 моля да проверим с електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Sorry, Pascal. Съжалявам, Паскал. Okay. Um, Шест. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се. Приема се. 163 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против. Ще проверим режим на електронно гласуване. Отхвърля се.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 Нека го проверим с електронно гласуване. E Има един глас от НП в повече. Благодаря. Моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 с техническата корекция за, против, въздържали се, отхвърля се, 21 за, против, въздържали се, отхвърля се, 22 за, против, въздържали се, приема се, 23 за, против, въздържали се, приема се. Благодаря ви много. Сега окончателно гласуване по доклада с измененията. Моля, гласувайте. Рокъл по гласуване. Okay. Okay, um, thank you. I just think there's a little bit... Благодаря ви. И така, Всъщност още един колега има карта за гласуване, не е, не гласу... не е гласувал още. Благодаря. Край на гласуването. Sorry, at the last minute there was one too many. И в последния момент е, един колега от е, социалисти и демократа е гласува в повече. Повтаряме гласуването. Моля, режим на гласуване. Too many. No, no, no. no? no we're fine. We're oh, fine. Two more? One more? Благодаря. Край на гласуването. Приема се с 31 гласа за, 3 против, 4 въздържали се. Поздравление, много благодаря наистина за изключително добре подготвения списък за гласуване и активното гласуване. Благодаря на всички. Thank you. Would...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 чувства добре и за това превода от малтийски спира в този момент. Надявам се преводача да се почувства скоро по-добре. Бързо здравяване! Е, сега гласуваме за мандата за започване на тристранен диалог. В този момент – не е възможно да се внасят изменения по какъвто и е да било начин. Не може да се променя текста, който е предложен на комисията и на парламента. Това е просто гласуване за възлагане на мандата. Андреас Шваб. Искам просто да потвърдя това, което току-що е, казахте. sorry, it's a yes, no, abstain vote. Значи гласуваме с за, против, въздържали се. Моля, гласувайте сега за възлагане на мандат за водене на преговори в рамките на тристранния диалог. Още четирима трябва да гласуват. Мандатът е даден с 35 гласа за, 3 против. Поздравявам докладчика и докладчицата. Сянка, благодаря ви за е, работата. Преминаваме към доклада на господин Де Йонг. становище за по създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на, на декларирания труд. Някой желая ли да се изкаже? Не. Започваме. Изменение първо. За, против, въздържава се, приема се. Да проверим. more people to vote, please? Още двама да гласуват, моля. Още двама души? Приема се с два гласа за повече. Изменение 62 с устно изменение. За? Против? Въздържали се? Може ли да проверим? Трима души, които имат карти за гласуване, още не са гласувани. Прекратете гласуването. Приема се. което означава, че устното изменение се приема и то става част от текста. Изменение 12. Да се добави at union level за. Против, въздържали се, приема се. 63 за. Против, въздържали се. Отхвърля се. 13 е оттеглено. 66 за. Против, 66 за. Против. Въздържали се. Приема се. 64 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 65 за. 65 пада. 67 66 се прие. 66 се прие, следователно 65 пада. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се, 68 за, против, въздържали се, отхвърля се, 69 за, против, въздържали се, отхвърля се 70 за, против, въздържали се, отхвърля се 71 не се гласува, 72 за, против, въздържали се, от... приема се 73 за, против, 73 пада. 75 за, против, въздържали се, отхвърля се 76 за, против, въздържали се, отхвърля се 77 за, против, въздържали се, приема се 14 за, 14 пада, 78 за, против, въздържали се, приема се. 79. Да проверим. 78. Приема се. 79. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 82 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83 за. Против Да проверим. Приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, 15 пада. 85 за, против,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 Гласуваме сега цялото изменение, сусното изменение към него за. Против. За... Нека да проверим. Изменение 90 устното изменение. Отхвърля се за. 91 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, 94 искате да проверим. Да проверим. Приема се. Приема се. 95 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 96 за. Против въздържали се, приема се 97 за, против, отхвърля се. Да проверим, да проверим. Щом искате да проверим 97 Отхвърля се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се, 18 и 99 заедно за, против, въздържали се, отхвърля се, 100 за, против, въздържали се, отхвърля се, 101 за, против, въздържали се, отхвърля се, 19 за, против, въздържали се, отхвърля се 102 за, против, въздържали се, отхвърля се, 20 за, против. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Изменение 20. Нека да проверим. Благодаря, приема се. 103 за, против, въздържали се, отхвърля се, 104 за, против, въздържали се, отхвърля се, 21 е оттеглено, 105 за, против, отхвърля се, 22 за, против, нека да проверим, 22. 22. Приема се. 106. За. Пада. 106 отпада. 107. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 108. 109. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 110. За. Против. Въздържали се. 110. 110.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 за повече. Измерение 24. За. Против. Въздържали се. Приема се 25. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. 3. За. Против. Да проверим. Приема се. 26. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се 27. За. Против. Въздържали се. Мисля, че трябва да проверим това гласуване. Приема се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Чудесно. Къде отиваме сега? 32. За. Против. Приема се. 33. С устно изменение на Мария Грапини. Гласуваме всичко заедно. За. Против. Въздържали се.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 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45 за. Против. Да проверим. Приема се. 46. Като допълнение за. Против въздържали се, приема се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се, 48 за, против, да проверим. Приема се. 49 за, против. Първа част. Приема се. Втора част. За, против. Да проверим. Отхвърля се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се 51 за. Против. Въздържали се. Приема се. 52 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 53 за. Против. Отхвърля се. Въздържали се. Отхвърля се. Е, Изменене 8 за. Против въздържали се, приема се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 57 Сусно изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 и 58 заедно за, против, въздържали се, приема се, 59 за, против, въздържали се, приема се, изменение 10 и 60 за, двете заедно, защото са дни същи, за, против, да проверим. Изменение 10 и 60 заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. С два гласа. Изменение 11 за. Против. Да проверим. 11. Изменение 11. Отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, приема се. И сега е, гласуваме целият доклад. Електрон. Okay, close the vote. Thank you very much. And it's carried by 23 votes. Приема се с 23 на 14 гласа, въздържали се няма. Благодаря на докладчика. И така, последният. Моля да ме измените. Първо, поздравявам докладчика и докладчицата Сянка и се обръщам към всички вас. Може би, е, може ли малко по-рано да получим списъците за гласуване, защото сега виждам, че ще продължим с доклада на госпожа Калас. Искахме да дискутираме всичко това преди да влезе на пленарна зала. Сега в АНП решихме да се придържаме към списъка с гласуване, така както е предложен, но много моля да не се постъпва така в последния момент с списъците за гласуване. Благодаря. Председателката, благодаря ви. Благодаря на предложението на НБ. Аз също много бих се радвала да разполагаме по-рано с списъка за гласуване, обаче позволете да посоча, че ако наистина имаме размяна на становище, е, което се случва предишния ден, след което трябва да се внесат поправките в текста през нощта, напълно разбирам как се получава това положение. И разбира се, докладчиците винаги желаят да отрезат казаното в комисията по време на разискванията, иначе какъв е смисъла да се провежда. Така че именно за това получихме днес е, списъка с гласуване, а пък срока за предлагане изменения беше вчера до 16 часа. Там, когато е възможно, Разбира се, ще имаме предвид в бъдеще заседанията да се организират по-рано, достатъчно по-рано преди деня за гласуване, за да се избегнат подобни случаи. Но позволете отново горещо да благодаря на всички наши асистенти и съветници, които наистина вложиха изключително много усилия, за да се направят промените в текста. Предишните комисии, в които съм работила, това не се е случвало по един такъв естествен и гладък начин, така че благодаря на всички съветници, благодаря на асистентите. That... Действително, остава отворен въпрос. Тогава, когато е възможно, разбира се, не бих желала да ставам в 5 часа сутринта, за да се запозная с списъка за гласуване за деня. Благодаря ви. Продължаваме така за следващия годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията. Започваме с гласуване. Компромис първи. Разделно гласуване. Първа част. За, против, въздържали се. Приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Приема се. Седмо. За, против, въздържали се. Приема се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Проверка, режим на електронно гласуване. Okay, it's going to fall. Close the vote there. Ah, it's fallen, thank you for asking. Да, благодаря. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 20 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно четвърто. За. Против въздържали се, приема се. 25. С добавката за, против, моля, нека проверим с електронно гласуване. Приема се. 25-то. Току-що гласувахме. 300 с устното изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31 изменение за. Против. Моля да проверим с електронно гласуване. 31 изменение. 31. Режим на гласуване. Close. Край на гласуването с очевидно мнозинство се приема, моля да ме извините, май трябва да си сложа очилата. 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33, 34 падат, 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пети компромис за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 46-то. Искате да проверим ли предишното? 43-то, моля, е, гласувайте електронно. It has fallen. Отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка желаете, моля да ме извините. Режим на електронно гласуване вероятно се приема. Да, с явно мнозинство. Моля да ме извините. Шести компромис. Разделно гласуване. За. Против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 Моля да ме извините. 60-то за, против, въздържали се. Проверка. Гласуваме 60-то. Отново грешката е моя. Моля да ме извините. Приема се с явно множество. 59-то за, против, въздържали се. Приема се 61-то за, против, въздържали се, приема се. 64 за, пада. 62 също пада. Гласуваме 63 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 66 пада, 67 гласуваме за, против, въздържали се. Приема се. 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме цялото становище. And close the vote. Край на гласуването. Приема се с 34 гласа за, 1 против, двама въздържали се. Поздравления! Thank you very much. A... Сега разполагаме с половин час за почивка, преди да продължим работа. Благодаря ви. Sorry that I went too fast on the end. Моля, извинете, че толкова бързо проведа гласуването в края. Thank you very much, um, everybody. Благодаря на всички, че се събрахме отново. От е, сега до 12.30 ще имаме изслушване по въпросите на митническите санкции и въпроса, на който ще търсим отговор е защо Европа има нужда от единна законодателна рамка за санкциите. Искам да приветствам експертите, които ще говорят пред нас днес, експертите от комисията, и надявам се и колегите от останалите комисии, които ще е, изготвят становище по тази тема, да се присъединят към нас. Е, много ще ми помогне в процедурно отношение, ако е, местата е, за депутати се вземат от депутати, асистентите седнат на техните места, за да знам кой кой е. Е, разбирам това, че депутатите имат нужда от съвета на своите асистенти, но все пак. Това а, е, изслушване се провежда в рамките на дебата по доклада за съвместните а, е, митнически санкции. а, и а, е, так, по този начин ще могат да останат и свободни места, останалите гости могат да са там. Добре, това а, е, изслушване се провежда в рамките на дебата по о, нашия доклад. Е, по същия доклад госпожа Кала са докладчик по тази. Е, нашата цел е да съберем експерти и представители на засегнатите страни, да обсъдим какви са санкциите в отделните страни и също така какъв е ефект от липсата на едина законодателна рамка в това отношение за е, единия вътрешен пазар и за економическите оператори. Нашето изслушване ще бъде разделено на две сесии. В първата ще се занимаем с положението в 20 28-те страни членки, а в втората част ще се занимаем с въздействието на липсата на единна законодателна рамка. Имаме малки промени в списъка на ораторите и давам думата на госпожа Калас. Благодаря, госпожо председател, искам да благодаря на координаторите за помощта, която ми оказаха да организираме това изслушване. Ще бъде много добре да чуем мнението на експертите в областта. Благодарим, че дойдоха. Митническия съюз е, е изключително важен за Европейския съюз. Той е гръбнак на единния пазар. Знам, че от единния вътрешен пазар ще, ще спечелят както потребителите, така и економическите оператори. За да има такъв съюз, трябва да имаме и едини митнически разпоредби. Това е необходимост да се внасят и изнасят стоки, необходимо е за бизнес, необходимо е за да може Европейския съюз да защитава своите финансови интереси. Един ключов елемент, който все още липсва в митническия съюз в допълнение към а, а, системата за електронни митници са единните санкции а, за митнически нарушения. А, за сега тези нарушения се уреждат и санкции се налагат в рамките на националните законодателства, което създава затруднения пред фирмите. Това означава, че едно нарушение, извършено в дадена страна членка, се, се санкционира по различен начин, отколкото ако би било извършено в друга страна, членка на Европейския съюз. По този начин няма защита на економическите интереси на Европейския съюз. Съществуват много различия между правните системи на страните страни членки, чието традиции в административно и правно естество са са различни и не могат да бъдат премахнати толкова лесно. Много е важно да имаме един система, която да налага справедливи, пропорционални наказания. Какво се случи? I think we could, we can carry on, and our experts will shed some light. Yeah, yeah. Uh, we need a uniform sanction system. Имаме нужда от един е, система на санкции. Също така обаче те трябва да е, разбираме и каква е ежедневната работа, какви са ежедневните проблеми на фирмите, които работят е, с митническите власти. Мисля, че трябва да разгледаме какви са различията между отделните национални законодателства, за да видим как те могат да бъдат преодолени. На това ще посветим първата част и първата, във втората част ще се занимаем с това по какъв начин налагането на различни, респективно на едини санкции, ще повлияе на единия пазар и на економическите оператори. Благодаря. Thank you. Our first session is... Да. Благодаря ви. Първата секция е посветена на различните системи на митнически наказания в държавите членки. Имаме двама експерти. маурицио Кампардела от адвокатска фирма Грейстон и Ко и господин Род Тусвелт от PricewaterhouseCoopers. Първо господин Гамбардела. Аз съм специалист в областта на търговията и митническото право и имам доста натрупан опит по митническите искове в Европейския съюз. Оговорката, разбира се, е, че в изказването си не представям своята адвокатска кантора, а единствено себе си. Мисля, че би трябвало да започнем от нещо категорично ясно, надявам се, споделено от всички колеги експерти, които ще се изкажат днес, а именно, че без съмнение днешната система наказания по реда на митническото законодателство не е хармонизиран. Има огромно многообразие от наказания и административноправни, и наказателноправни, е, което има сериозен ефект за търговците, за, за стопанските дейци, е, принудени да се съобразяват с такава многообразна среда. Разбира се, това противоречи на самата идея за митнически съюз. И ние, като хора от практиката, призоваваме да бъде намерено решение е, и европейските институции категорично да е, вземат е, становище в посока към хармонизиране на митническите режими частта им за наказанията в Европа. Защо е необходима такава хармонизация? Беше казано всъщност вече, че въпросът се свързва с единния пазар, с равнопоставеността на стопанските дейци пред различните митнически власти, но също бих се спрял накратко на един далеч по-сериозен проблем в по-широк международен мащаб. Европейският съюз членува в Световна търговска организация, както е добре известно, поела е ангажименти в рамките на тази организация да спазва определени правила, едно от които по член 10 от Общо споразумение за митата и търговията от 1994-та който гласи, че всяка страна прилага по един разумен и безпристрастен начин своите е, нормативни актове, свързани с митническия режим. През последните години системата на Митническия съюз е била атакувана е, най-общо и най-вече от Съединените щати – предявили иск в СТО срещу Европейския съюз е, с твърдението, че митническият съюз не се управлява еднообразно, особено, що се отнася до някои класификации, е, оценки, е, свързани с митническите сборове и наказания. Съединените щати е, представят е, решения, постановени от различни митнически администрации в Европейския съюз по аналогични казуси, които не са еднообразни, въпреки че би следвало да бъдат. Съединените щати не успяха е, особено в тези свои постъпки по някои чисто процесуални причини и, ако ми позволите, също благодарение на отличната подготовка на екипа, представляващ Европейския съюз. Но има определено една непоследователност, трябва да си го, да си го признаем, в ежедневното прилагане на положенията на Митническия съюз от различни митнически администрации в съюз. Ако направим преглед на различните системи на наказанията в 28-те държави членки, ще видим, че разликите не са просто формални, що се отнася до наказателния или административния режим на санкциите, а се свеждат и до голямото разнообразие на, на мерки, на действия, които в един или друг случай предприемат националните митнически власти. И аз бих е, искал е, да нахвърля няколко съображения по въпроси, които е, някак не са отразени изчерпателно и не особено ясно в проекто директивата. Всички знаем, например, че Съдът на Европейския съюз е дал ясни насоки, що се отнася до прилагането на митническите наказания, които все още не са хармонизирани на общоевропейско равнище. Те трябва да спазват трите основни критерия е, за пропорционалност, ефикасност и превентивен ефект. От оценката на въздействието, отлична оценка на въздействието, изработена от Европейската комисия, става ясно, че има редица държави членки, в които се допуска спогодба. Ако не се лъжа, 15 от 28-те допускат такъв е, е, режим. Никой обаче не възразява по принцип срещу това, обаче съответства ли подобна мярка на тези три принципа на пропорционалност, ефикасност и превентивност? Да приемем, че една държава членка е въвела много строга драконова система на митнически наказания, но в същото време допуска и е, една вратичка е, търговците да се отклонят от най-сериозното наказание по реда на спогодбата. Съответства ли това наистина на принципите на Митническия съюз? И, и, и най-вече на, на пропорционалността на наказанието, което е, се изисква от Европейския съд, а впрочем е и кодифицирано в новия митнически кодекс. Има много и много такива въпроси, които следва да се имат предвид в контекста на митническите наказания. Давам си сметка, че между държавите членки се води оживена дискусия за и против регламентирането на тази правна материя на общоевропейско равнище. Но според мен е на лице определена необходимост, ако не друго, да зачетем международно поетите си задължения в рамките на СТО и, и, и от друга страна да повишим ефикасността на единния пазар. Вторият момент е за принципа не бис и нидем. Не два пъти за едно и също нарушение. Това е проблем на днешната система митнически наказания. Този проблем е засегнат в проекто директивата. Много митнически власти, знаете, при определени обстоятелства провеждат успоредни производства. Едното по конкретното митническо нарушение, и е, производството се води от е, митническата администрация и успоредно с него наказателно производство по общия ред на наказателния кодекс. И отново, доколко съответства това на принципите пропорционалност, ефикасност и превентивен ефект. Това е, е голям въпрос. Има сериозни съмнения. Моят опит сочи, и твърде често съм общувал с митнически администрации, с, с, с държавни компетентни органи, които ожесточено е, преследват митническите нарушения. Но според мен това не е необходимо е, по духа на европейското право, но днес възниква и още нещо, е, което буди сериозна тревога. А именно, че митническите наказания попадат е, и в приложното поле на Европейската конвенция за правата на човека. Е, тъй като определението на понятието наказание, съгласно тази конвенция, е доста широко и обхваща не само наказателно-правните, а и административните наказания. Защо го казвам? Защото този принцип е, не бис и ниден, недопустимост на две наказания за едно и също нарушение, проистича от практиката на Европейския съд за правата на човек. И аз съм много удовлетворен от това, че въпросът е засегнат в проекто директивата. Обаче все още има е, е, е, известна сива зона, към която трябва да подхождаме много внимателно. Тъй като днес в много държави членки митническите власти е, са овластени не само е, да е, наказват митническите нарушения в тесния смисъл на думата, а и всякакви други нарушения срещу интелектуалната собственост, например, във връзка с режима на стоките с двойно предназначение или с чисто отбранително предназначение. И всичко това разширява приложното поле на понятието митническо нарушение по смисъла на проекто директивата. Но, но е практика в много държави членки. И последно, още един особено тревожен въпрос – Затова, доколко митническите или специализираните митнически съдилища в държавите членки е, са независими от административните органи. Моят опит сочи, е, знам всъщност, че е, една държава членка е отправила искане за преодициално решение към своя национален върховен съд, т.е. да излезе съда с тълкователно решение, че митническите власти се ползват с привилегиите по общия принцип на независимост. И отново стигаме до Конвенцията за правата на човека И се иска въпросния Върховен съд да се произнесе е, относно това дали е, цялата система, е, целият процесуален ред съответства на предвидената от закона независимост на митническата администрация. Това се предвижда в Конвенцията за правата на човека, но и в международните договори, по които Европейският съюз е страна. Отново е, е, се позовавам на 10 ти член от е, Общо споразумение за метата и търговията, който, отново цитирам, гласи недвусмислено, че апелативният съд в случая или такава апелатив, такова едно апелативно производство следва да бъде независимо от административния орган, наложил административното наказание и следователно необходимостта от максимално, колкото е възможно, хармонизирана система на митническите наказания в Европейския съюз не е, е, е нещо лекомислено, е, прищявка някаква на е, специалистите от практиката с отношение единствено към единия пазар, колкото и важно да е това. Не, тази необходимост проистича от международно поетите от Европейския съюз ангажименти. И ако желаем да възпрепятстваме бъдещи международно-правни спорове в тази област, хармонизацията следва да се извърши колкото се може по-скоро. Благодаря. Благодаря открите списъка е, на желаящите да се изкажат. Е, моля да, да ми направите знак. Междувременно ще дам думата на нашия втори гост по тази част от е, изслушването. Господин Тюсвелд, партньор от PricewaterhouseCoopers. От 30 години се занимавам с митническо право. Знаете, някои неща се учат само в практиката. Аз няма обаче да коментирам чак толкова проекто директивата на внесен от Европейската комисия, а по-скоро един преглед на разликите между държавите членки След което е, ще стигне до това, че е, за да се стигне до единна уредба, е, следва да се зачитат някои общи принципи. Темата всъщност е доста сложна. Задачата не е лека. Става въпрос за европейски държави членки с своя конституционна уредба, традиции в наказателното право, към това добавяме и въпросите за правата на човека. И е, всичко това влияе върху установилата си система на наказания. И сега, ако погледнем <laughs> практиката, ще видим огромен брой разлики между държавите членки. Е, тук не става дума само за наказателно-правното или административно-правното е, третиране на, на наказанията, за праговите равнища и определенията, а и за самия характер на наказанията. В няколко държави членки акцентът категорично се поставя върху глобите и лишаването от свобода. В други държави членки акцентът е по-скоро административен. Дали да се даде дадено разрешение или да не се даде дадено разрешение. Дали да се квалифицира стопанския субект като е, добросъвестен или не. Размерите на наказанията варират много широко. Е, някои държави членки е, калкулират глобата възоснова на митническата стойност на стоките или възоснова на дължимия митнически сбор – или е, вземат някакви отежняващи, е, квалифициращи е, нарушението обстоятелства и така нататък. По-нататък въпроса за нарушителите, за отговорните лица. В някои случаи само прекият извършител се подвежда под отговорност, в други случаи неговите представители в тези случаи всички, цялото търговско дружество. Да вземем всъщност и юридическите лица. В редица държави членки е, юридическото лице не може да носи отговорност за нарушение като такова. Тоест, само физическото лице, пряк извършител на нарушението, може да бъде подведено под отговорност. Има също така доста разлики, свързани е, с определението на умисъл при извършването на нарушението, при определенето на вината. В редица държави членки се дава възможност е, обвинението да прецени. Е, наличието на, на вина, на, на виновно поведение. И още и още. Е, няма да ви занимавам с целия списък разлики. Вероятно до сега вече сте наясно, че е, системата далеч не е еднообразна. И това в допълнение към казаното вече, че националните процесуални уредби пораждат риск от успоредни производства. И сега какво можем да заключим? Да, единната нормативна уредба на наказанията е, в митническото право сякаш е, е, е нещо напълно разумно. Въпросът е докъде да се стигне. Според мен на хармонизирането на наказанията е последната стъпка от хармонизирането на митническите системи. Това, което се твърди е, че митническата система сама по себе си е изцяло хармонизирана. Бих искал да коментирам това твърдение. Според мен то е преувеличено. Както някои хора поне тук знаят, правени са вече изследвания. Ние също сме участвали в изследвания на Митническия съюз. Резултатите са публикувани, така че свободно мога да ги коментирам. И най-вече се констатира, че макар и е, е, нормативната уредба да е единна, практиката в държавите членки далеч не е хармонизиран. Просто разпиляна е в огромно разнообразие. Имаме страни е, с е, е, проверка на място, физическа, която се извършва веднъж годината. Други държави членки контролират само по документи, дистанционно. И представете си, ако въведем хармонизирани наказания, еднакви е, наказания на е, констатираните нарушения, то е, в тези държави членки, в които контролът е по-регулярен, по-систематичен, ще бъдат налагани повече наказания на едни и същи търговци, отколкото в държавите членки, които контролът не е чак толкова регулярен. Така че, преди да пристъпите към тази последна стъпка от хармонизацията, според мен би следвало да се върнете малко назад и, и, и, и първо да, да хармонизирате практиката на митническия контрол. Преди да се говори за размерите на наказанията, за реда на налагането им, така нататък. Въпреки това обаче, аз не казвам, че не би следвало да се стремите към уеднаквяване на наказанията, в край на краищата митнически режим е общо взето един и същ по, по веригата на добавяне на стойност. Така че е, възоснова на, на стойността могат да бъдат хармонизирани до някъде определенията на нарушенията. Но отново казвам, докъде да се, да се стигне, колко далеч. Е, значи първо, както колегата каза, е, трябва да се има предвид да се имат предвид наличните правни основания в Европейския съюз – не е, е очевидно ясно до къде се разпростират правомощията на Европейския съюз в това отношение. И аз би казал, че би трябвало да се погледнат конституционните устройства на редица държави членки, въпросите за правата на човека и тогава да се пристъпи към уедноквяване на, на системата на наказанията възоснова на някои принципи. Първо, не може да има наказание, без доказана вина. А има редица държави членки, в които се налагат наказания за допусната грешка без доказване на виновно поведение. След това презумпцията за невиновност. В редица държави членки тежестта на доказване е, се обръща върху уличеното лице. След това пропорционалността на наказанията. 28 държави членки с 28 различни економики, 28 различни е, е, е, равнища на доходи. Така че това далеч не е едно равно поле. И ако примерно стоката предмет на нарушението е на стойност 6 милиона, евро и митото, да кажем, е равно поне на 1%, значи 60 000 евро, ще видим, че има държави членки, в които 60 000 евро е цяло състояние, в други е, са джобни пари. Така че и в това отношение трудно могат да бъдат хармонизирани до край наказанията. Много, много предпазливо, е, е, деликатно трябва да се подхожда. И най-сетне е, определението на отговорното лице, на, на нарушителя, както каза колегата. Не може да имаме система, при която лицата, подвеждани под наказателна, още повече отговорност, са най-различни в зависимост от това на коя територия са попаднали. И най-сетне, уредбата на общоевропейско равнище би следвало да се свежда до общи изходни позиции и параметри. Не бива на този етап да се създава еднообразна система на за когато други основни фактори, като митническата практика, организацията на митническите власти, регулярността на контрола и прочие и прочие не са хармонизирани в Европейския съюз би следвало да се въведе единна система на принципи и определения. Като първа, като първа стъпка. И се даде възможност на държавите членки да прилагат тези принципи съобразно националното си законодателство в, в рамките на, на своята практика. Благодаря. Благодаря. Това беше изключително полезно изказване и се питам дали би било възможно да споделим с колегите, които не са тук, вашето изказване. Сега, въпросите на колегите, госпожа Калас и, и други, които пожелаят да ми направят знак. Да, благодаря ви. Благодаря ви за експозетата, господа. Един въпрос, който възниква, е такъв. Сега действащата уредба на наказанията не допуска фактически каквато и да била оценка на тяхната пропорционалност или превентивност в съответната държава членка, тъй като няма съпоставимост. Няма обща база. И значи според вас съдържа ли предложението на комисията възможност за изграждане на такава обща база за сравнение? На второ място, има ли някакво някаква правна уредба, някакъв правен режим на държавите членки, който не се обхваща от предложението на комисията. На трето място, вие не, не засегнахте чак толкова въпроса за наказателно-правните, съответно административните наказания. Добре би било да научим е, дали е, задълженията, проистичащи от митническото законодателство, могат да бъдат е, налагани ефикасно само чрез административни наказания. Тоест, ако говорим за ефикасността на наказанията, кои биха били по-ефикасни. Аз е, съм била практикуващ юрист е, е, и в дела за нарушение на закона за защита на конкуренцията у нас в Естония отговорността бе наказателна. И, и производствата бяха толкова тежки, толкова трудни, ако се следва наказателното процесуално право, режима на допустимост на, на, на доказателства и така нататък, че всъщност антиконкурентните картели спокойно се измъкваха от отговорност. Та, та дали режима на, на, на наказателното право не осуетява самата превенция? Сега, ще, ще приемем още няколко въпроса и след това ще дам възможност на, на нашите докладчици да отговорят. Следващия въпрос. Благодаря ви. Наистина, картината, която очертахте на системата на наказанията и на тяхното прилагане в 28-те държави членки е доста впечатляваща. И трябва да кажа, че бях малко изненадана от позицията на втория наш докладчик, който е, описвайки тази крайно разнородна картина, ако правилно съм разбрала, в край на краща ни препоръчва да ограничим хармонизацията, да я сведем до някакъв е, минимум. Е, всъщност да, да я сведем до, до очертаване на, на основните принципи. Разбира се, и беше, беше много интересно да чуем съображенията ви за режима на контрола, по който също трябва да се работи. Но на мен е, ми се струва, че е, е, на първо време не пречи да съсредоточим вниманието си върху проекто директивата на комисията, поне що се отнася до главните и принципи. И в тази връзка бих искала някой, да получа някои уточнения от нашите гости е, какво е мнението им за самата проекто директива? Е, съзирате ли в нея някакви сериозни пропуски е, или пък напротив или, или дори положения, които противоречат на поставената цел? И след това вече ще обсъдим във втората част на нашето изслушване, доколкото разбирам, дали въобще има смисъл от обща уредба. Благодаря. Имам три въпроса. Първият е колко сериозно е не спазването на нашите задължения пред СТО? Всъщност, доколко сме застрашени от, от това не спазване? На второ място, Наказателното право е прерогатива на държавите членки. Е, е, това, е без, това не подлежи на съмнение. И лично аз е, бих бил особено разтревожен, ако се посегне на тази прерогатива. така ще отговорите на този аргумент? И на трето място, проекто директивата, сама по себе си, както аз гледам на нея, би могла да влуши положението. Да подрони правото на преценка на съда, при една такава хармонизация държавите членки трудно биха отчитали спецификата на нарушенията на своя територия. И как бихте коментирали и това? Благодаря. Бихте ли отговорили на тези зададени въпроси? Да. Някои от въпросите могат да бъдат разгледани съвместно. Първо, ще се спра на статута на проекта и какво мисля аз по предложението. Мисля, че е отлично тази отправна точка. Добра основа е за някаква хармонизация по отношение на конкретни наказания в областта на митническото дело. Някои от тях са записани в предложението. Обаче, както вече обясних, митническата уредба и наказанията са нещо доста по-сложно, защото митническите администрации поради много причини всъщност са на практика на входа на Европейския съюз. Те са пазители на входа. Така че Както знаем, всичко се проверява на вход и исто, изход от митническите органи. Което означава, че те могат да успорят да повдигнат, разбира се, въпрос по отношение на различни нарушения. Може би не само нарушения, които са митнически по своя характер. В някои е, случаи става въпрос и за комбинация от е, правонарушения, които обхващат правомощията на някои а, е, органи, например, ако говорим за стоки с а, двойно приложение или в областта на фитосанитарната дейност. Във всеки случай всичко това не се обхваща от предложението. То е само част от тези аспекти попадат в него. Така че ако питате за моето мнение, Това са проблеми, които съществуват вече дълго време в държавите членки, а именно как да се хармонизират наказанията. Очевидно има известно търкане. Не е лесно държавите членки да се откажат от своите правомощия а, в конкретни области. Във всеки случай, предложението е може би най-доброто, с което можем да разполагаме по-настоящем. Така че, може би е добре, според мен, да, да се премине към изпълнение, но като експерт, според мен, това е първата стъпка в областта на хармонизирането на митническите наказания би било грешка да се приеме, че това е хем първа, хем последна стъпка. Така няма да се получи. Що се отнася до Световната търговска организация и колко сериозен е риска от неизпълнение, сега тук поставам една въпрос Не знае точно кой в момента ни слуша в интернет среда. Но мога да ви кажа, че да, може би ще се сблъскаме с може би и сериозни проблеми. Проблемът е наистина много сериозен и има последствия за всички, за всички държави членки. Разбирам, че всички биха желали или да се наложат наказания или не, да се даде възможност на партньорите да стигнат и до спогодба в някои случаи, но в крайна сметка това зависи от държавите членки, поне до сега така са се уреждали нещата. Във всеки случай, проблемът е голям и трябва внимателно отношение към него. Що се отнася до пропорционалността? Какво точно имате предвид с този въпрос? Има общи критерии, можем да се позовем на съдебната практика на съда, там се тълкуват основните принципи. Е, разбира се, можем да отидем и по-далеч, защото все още не става въпрос за пълна хармонизация. Тук голяма въпросителна можем да поставим върху въпроса, свързана с пропорционалността. Можем да направим справка с националното право, дали става въпрос за съизмеримост. Нали, ако един клиент дойде при мен и каже, главният прокурор се завел дело срещу мене за а, конкретни нарушения. Аз обаче трябва да освобода стоките си и трябва да се обърна към митническата администрация. Какво трябва да направя в този случай? Може би тук ще стане въпроси и за нарушаване на основните човешки права по смисъла на Европейската конвенция. С днешна дата наистина многообразен е този проблем. Има насоки, много добри, които са включени в митническия кодекс на Съюза. Но друг е въпрос, разбира се, как всичко това се прилага на практика. Господин Тутсвалд, ще започна с последния въпрос – Всъщност, стария въпрос, който зададохте, е, беше е, първата идея, която ми е, хрумна. Може би защото доста време вече работя в тази област и знаем, че наистина наказателното право в Европейския съюз е един важен въпрос, но той не се доближава до а, а, митническите, може би, нарушения. Разбира се, разговарям с, с различни представители на различни органи, що се отнася и до възможността за преценка на съда. Правомощите са големи. Може да се изпълни това на такова ниво, според мен. Разбира се, кой съм аз е, да дам изчерпателен отговор, тук е, въпросителната остава. Дали е, предложението може да влуши нещата? Може би вече казах моето изказване до сега убеден съм, че ако първо не се хармонизира цялата система, цялата уредба на митническите администрации, как точно се установява контрола, как се извършва наблюдението, надзора, няма как да се стигне до окончателно решение на проблема. Всичко е затворено в един общ кръг цялата тази дискусия, която сме водили и до сега по отношение на митническия кодекс на е, Европейския съюз и въобще нормативната уредба в митническата администрация е един изключително важен въпрос. Ясна е тенденцията, която очертавам в своето изказване. Що се отнася до проекто директивата, не бих желал да навлизам по-дълбоко в този въпрос. въпрос. Разглеждат се проблеми, които не са съвместими с конституциите на много държавите членки на първо място и дадах пример и с член 9, с наказанията. Например, ако една технологична компания внася 10 милиона стока и има една грешка в писмените документи, в митническата декларация, веднага ще се стигне до едно наказание от стотици хиляди евро, което е пълна глупост. Така че, ако стигнем до решение, за наказание без доказана вина, това ще бъде сериозен проблем, до който може да се стигне с проекто директивата. Що се отнася до наказателно-правната е, уредба, наистина много трудно ще бъде, когато се навлезе в тази територия. 95 5% от митническите наказания всъщност се подвеждат под е, административната система, което е, е работещ подход. Но, разбира се, необходимо е, е да съществуват и наказателно-правните санкции, просто за да се затвори целият кръг. Вероятно, големия процес процент наказание ще бъдат подведени по административно-правния ред и много малък ще остане дела за наказателно-правния. В директивата има аспекти, които разбира се трябва да бъдат запазени, други, които може би трябва да бъдат изведени и като цяло мога да кажа, че трябва да стъпи наистина на принципите на наказателно-правния ред и в този смисъл предложението, в което разполагаме в момента, наистина не отговаря на въпроса ви, свързан с пропорционалността, а трябва да се направи много по въпроса за пропорционалността. Спирам до тук. Председател, като виждам, че наистина вие сте готов да продължите и в писмен вид вашите разсъждения, които току-що излагате пред нас. Наистина много полезна е тази среща с експертите в този смисъл. И сега ще продължим с следващите трима оратори. Тимати Лайънс, адвокат. Благодаря ви, че сте сред нас експерт в областта на въпросите митнически наказания, Световна търговска организация. Заповядайте. Uh, thank you, Madam Chairman. Uh... Благодаря. Като адвокат, работещ в Лондон и Дъблин се занимавам с митнически въпроси. А, и мисля, че добре знам какви са последиците от това да не правиш нещо, да не предприемаш никакви действия. Ще изложа пред вас четири такива последици. Първо, Митническия съюз според мен, ще остане незавършен и Европейския съюз ще понесе щети. Второ, Европейският съюз ще продължи да бъде а, уязвим в международен план а, и тази уязвимост ще расте. Трето, Трето, митническата администрация ще е, продължи да бъде неадекватна. И то сериозно неадекватна. Четвърто, стопанските субекти а, е, ще а, е, а, се сблъскат с проблеми, техните права ще бъдат е, нарушени, ще бъдат е, нарушени техните права на интелектуална собственост, т.е. състоянието, което имаме сега, ще се запази. Ако нищо не се предприеме. Е, сега ще ми позволите да се спра по-подробно на всички тези четири пункта. Е, подкрепям това, което каза комисаря е, по митническите и данъчните въпроси в е, своето комюнике. Той каза, че няма смисъл да налагаме съвместни правила, ако нямаме общ подход за случаите, в които тези правила са нарушени. Тоест, силата на един закон зависи до голяма степен от санкциите, които са предвидени за случаите, в които този закон е нарушен. Според мен тази позиция на комисаря е напълно правилна и оправдам. Европейския съюз ще понесе щети, ако това състояние се запази, защото Европейския съюз почива на създадения митнически съюз. Тоест основата му, според мен. има сериозно движение през европейските митници. Така че, ако не се предвидят общи санкции, митническия съюз ще остане незавършен. Второ, по отношение на уязвимостта на съюза. Трябва да обърнем внимание на задължението, което Европейския съюз е поел пред Световната търговска организация за улесняване на търговията. Тези задължения изискват е, от членовете е, да е, съобщават за това какви са наказанията, които те налагат в рамките на техните митническите режими. Различното третиране представлява една неадекватност в известна степен, която ще става все по-видима и по-сериозна с течение на времето. И този въпрос е, е доста сериозен. Той не засяга само е, адвокатите. Това не е просто някакъв въпрос, който да се занимават само адвокати. Причините, поради които Европейския митнически съюз продължава да съществува, въпреки различните е, санкции. Световната търговска организация през 2006 година съдължение на е, това, че Съединените щати uh, не е, повдигат този въпрос. момента е, обаче това вече е видимо. Комисията в своето законодателно предложение прави специален анализ и изброява тези а, е, а, е, различия. Така че състоянието от 2006 година няма да се запази. И по този начин Съюза ще бъде външно уязвим. Не казвам, че Европейски съюз няма да може да защити своята позиция пред Световната търговска организация, но митническия съюз би трябвало да бъде достатъчно силен, за да устоява на външни предизвикателства. А това няма да може да бъде така, ако етническия съюз на Европейския съюз е уязвим, има слаби места, ако бъде атакуван навън. Третото, третата последица от това, ако не се вземат мерки, ще бъде, както казах, вътрешната неадекватност. Част от теорията на митническия съюз е, че митническите власти трябва да действат като една Това е казано в програмата от 2013 година. Е, разпоредбите, които се отнасят до Customs 2013, казват, че трябва да се осигури контрол с а, е, е, еднакви резултати на територията на целия митнически а, Съюз. Ако няма хармонизирани санкции, очевидно няма да има еквивалентен еднакъв резултат. за Customs 2020 се казва по отношение на оперативните цели, че трябва да ефективно да се прилага и повсеместно в еднаква степен да се прилага единото законодателство. Ако няма единни санкции, такова единно прилагане не може да има. Това че митническите власти не е, могат да действат като една, е, води до там, както правилно се казва в оценката на е, въздействието, че те не могат да разчитат една на друга, защото едни митническите власти в една държава не могат да разчитат на това, че митническата администрация на съседна държава ще действа по подобен начин, което води до нарушаване на взаимното доверие между митническите власти, което е изключително важно. изключително важно, ако трябва да се е, запази единото и повсеместно прилагане на митническото законодателство. Четвъртото последица от ако не се предприемат мерки е е, че няма да има митнически е, съюз. Ние имаме външна тарифа, нямаме вътрешни митнически тарифи, но наистина ли имаме митнически съюз? При положение, че митническите власти не действат като една, и това е един е, чудесен въпрос. И този въпрос е, ще продължи да бъде отворен, ако не се предприемат действия по създаване на едини санкции. Четвъртото въздействие от това да не се предприеме нищо ще бъде, че е, стопанските субекти ще претърпят е, е, щети, защото техните конкуренти в други страни членки могат да получат по-благосклонно отношение от тях и няма да има никаква равнопоставеност, никакви равни условия, при които да работят стопанските субекти стопанските субекти, които най-много ще пострадат от тази ситуация, ще бъдат малките и средни търговци. Ако те са големи, ще оцелеят при тези различни условия. Ако те са малки, ще претърпят по-големи щети. Друга една област, която стопанските субекти ще претърпят щети, ще бъдат техните права, техната свобода ще бъде поставена в риск. Оценката на въздействието поставя под заплаха правото на добра администрация, правото да се прави бизнес, правото да се получава адекватно Обещетени, Оценката на въздействието ясно казва, че ще има проблеми. И ако ми задавате въпроса какви ще бъдат последиците, ако не се предприеме нищо, ще кажа, че ще бъде застрашено правото на а, добра администрация и редица други а, а, права. Е, тъй като вие ни питате като експерти, какво въздействие ще има запазването на настоящото състояние върху правото на интелектуална собственост, съвета почетава целта правата на интелектуална собственост да получат висока защита в рамките на Съюза и чрез митнически мерки. Ако не се отдаде подобаващо значение на това, което казва Съюза, е, съвета в заключение можем да кажем следното. Последицата от това да не се предприемат действия по създаване на единни санкции при е, нарушения ще бъдат следните. Първо, митническия съюз няма да бъде завършен и това ще ощети Европейския съюз. Второ, външната уязвимост на Европейския съюз ще продължи да съществува. Трето, ще има а, една вътрешна административна неадекватност, която ще запази проблемите, пред които са изправени стопанските субекти. Преди да завърша, ще кажа, че съм подготвил и писмено становище. Е, в писмена форма съм е, изложил това, което казах току-що, така че ще ви го предоставя. Благодаря. Е, ще направим необходимото всички писмени материали да бъдат разпространени на заинтересованите. Вие завършихте с стопанските субекти, така че толкова по-уместно е да пристъпим към е, Луиза Сантос, е, следващия наш експерт от Бизнес Европа, която всъщност представя именно търговците, големи и малки, навсякъде в Европа, в качеството си на директор е, международни отношения в тази организация. Благодаря ви. Извинявам се, най-напред за това, че всъщност не съм експерт е, по митническите въпроси, обаче нашия председател на работната група по митническите въпроси е възпрепятстван. Той всъщност трябваше да, да бъде е, тук. Е, във всеки случай ще се опитам, колкото е по силите ми, да ви предам посланието на деловите среди в случая. Най-напред първо трябва да кажа, че защото заето, позицията на Бизнес Европа е за хармонизация. Защото според нас е, това би съответствало на общата политика на един по-силен, е, един действителен, единен вътрешен пазар. Това е целта ни като европейски е, търговски дружества. Липсата на такъв единен до край завършен вътрешен пазар, е, оскъпява нашата работа, затруднява я. Обаче, при това, е, бих искала да кажа, че конкретно по въпроса за митническите наказания, не сме единни. Е, нашите членове не са на едно мнение. За това дали хармонизацията би била е, по-добра от сега действащата е, система. И аз ще се опитам да е, представя балансирано някои от аргументите, които вече бяха развити. Нямам кой знае какво ново да добавя в това отношение. И е, обратната позиция. Сега, ако вземем евентуалните предимства на една хармонизация. Вече беше казано. Липсата на общ подход между държавите членки води до положение, при което един търговец, ако наруши митническото законодателство на една държава членка, може да подлежи на административно наказание или на, на наказателно-правно наказание, различно от налаганото другаде. Сега, разбира се, ако става въпрос за умишлено престъпление, за измама, е, което във всеки случай не можем да очакваме по правило от всички търговци, но така или иначе такива хора е, съответно биха е, били привлечени от онези страни да извършат дейността си противозаконна в онези страни, в които и наказанието би било по-леко. И такава е реалността. И разбира се, Това поражда и, и е, различия. Е, както беше казано, в някои случаи е, наказанието е административно, в други за почти същото нарушение се налага е, наказателна присъда. Така че наистина няма равнопоставен. Ето и това, и това има отрицателни последици за бизнеса. От друга страна обаче, и, и това е причината, по която някои от нашите членове са скептично настроени към хармонизацията, и това също бе споменато днес тук, наказателното право е, в общия случай е прерогатива на държавите членки. Имаме различни наказателно-правни системи, дори е, е не става дума единствено за е, обичайно правната и континентално правната система, дори в рамките на континенталното право има различни наказателни традиции. И това, естествено, поражда проблеми, възпрепятстващи въвеждането на хармонизиран подход, обхващащ и наказателно-правните санкции. Да в някои случаи подобна хармонизация дори би могла да, да влезе в противоречие с Конституцията на държава членка. И това е причината, по която и в деловите среди е, няма абсолютно единодуши за е, в подкрепа на предложението на комисията. И сега, ако се спрем на самата проекто директива, е, бих искала да засегна два въпроса, които също бяха развити от колегите. За пропорционалността, за презумпцията за невиновност и за необходимостта да се разграничават случаите на е, неволно и умишлено нарушение. И тук стигаме до отговорността, уредена в трети и четвърти член от проекто директивата. Въпросът е важен, тъй като е, е, сме изправени пред една изключително сложна система. Аз не съм специалистка, но, но достатъчно знам, за да си дам сметка колко трудно е за един търговец, особено малко или средно предприятие, да се ориентира в цялата е, джунгла от разпоредби. И още по-сложно се стане, ще стане е, е, след е, пълното въвеждане в практиката на съюзния митнически кодекс. И като говорим за стопански субекти, говорим за, за обикновени хора, за, за служители. И търговските дружества харчат много средства и полагат много усилия да обучат своите специалисти. Но, но грешки стават. И сегашния си вид е, законодателството не се съобразява в значителна степен, в достатъчна степен въобще, всъщност не се съобразява, е, с това, че грешки стават. Е, предвид сложността на уредбата, това е неизбежно. И, и Е, е, понякога се стига до, до това, че човек е, предпочита нищо да не прави, вместо да рискува да бъде подведен под наказателна отговорност. Едва ли най-доброто решение в случая е да се осланяме изцяло на, на усилията, на нервите, ако щете и коража на обикновените служители на едно търговско дружество. И още нещо – за размерите на наказанията и базата, на която се изчисляват. Ако се вземе принципа ad т.е. по, по стоеността на стоката, имаме скъпоструващи изделия, машини, луксозни стоки. В които случаи адвалорем, глобата би била огромна за едно сравнително дребно нарушение. И в някои случаи говорим за е, е мито от 3-4%. Но е, поради това, че е, самата стока е толкова скъпоструваща, глобата е далеч по-висок от дължимото мито. Е? Тоест, оказва се, че при спазване на закона, митницата би загубила. И с това определено трябва да се, да се отчете, тъй като е, според нас тук се нарушава пропорционалността на наказанието с оглед нанесената е, на митническите власти вреда. Да, по принцип ние сме за хармонизацията. В конкретния случай е, възникват някои е, тревоги и, както казах, е, по отношение на тези възражения ние не сме на едино мнение. И също правното основание не е напълно хармонизирано. На този етап фактически не можем да твърдим, че е на лице е, хармонизирана е, уредба е, на митническото право, за да пристъпим към хармонизиране на наказанията за неговото нарушаване. Така че, ако се тръгне по този път към директива за наказанията, трябва да се направи необходимото, защото наказанията да се прилагат еднообразно, т.е. самата практика да бъде еднообразна. Знаете, е, дори е, е, да е приета директивата, като се започне още от езиковия превод на директивата, се мине през транспонирането и до практиката на държавите членки възникват сериозни различия. Така, благодаря ви. Ще се опитам да отговоря на вашите въпроси на които не мога да отговоря, ще казах, че не съм специалистка, е, е, ще получите отговор в последствие. Благодаря. Благодаря. Жан-Франсуа Озо, е, председателка се извинява, че не може да произнесе името на докладчика правилно. Е, той е заместник-председател на Изследователски институт за, за митниците и данъчното облагане. Е, благодаря, е, благодаря госпожо председател. Съвсем накратко ще представя Клекат. Фактически това е една европейска организация на спедиторите и митническите посредници. Та, значи това е шапка, организация, обединяваща националните сдружения на е, товарните спедитори, спедитори и митническите представители в Европейския съюз със седалище Брюксел. Аз е, съм е, заместник-председател по, е, по-скоро заместник-председател на Института за митниците и косвено данъчно облагане – е, също така членувам в е, е, една френска комисия по политическите въпроси. Виждате на, на екрана различните ми длъжности. Определено не съм юрист, но съм човек от практиката, ако им позволите, добре запознат с тази материя. Три неща. Първо, логичните последици от Съюзния митнически кодекс. Да, наистина наказанията по митническите нарушения следва да бъдат хармонизирани. Като това не бива да води до извода, че все още нямаме никаква хармонизация. Все пак да не забравяме, че единия пазар бе въведен през 1993 година, ако не се лъжа. И до ден днешен все още имаме различни системи на, на нарушения и наказания в митническото право. Нехармонизираността е, води до разнородна практика. Е, е, другите докладчици пространно разясниха тези последици. По-нататък това състояние се приема де-факто, но вече не е приемливо тъй като с въвеждането на единия митнически кодекс на операторите се дава възможност да провеждат дейността си навсякъде. И сега може да си представите е, оператор в една държава, членка, би бил изложен на различни наказания за едно и също нарушение в сравнение с друга. Това е, това е недопустимо и това естествено ще доведе до неравнопоставеност на стопанските субекти. Ето защо ние в нашата организация е, Кликат е, е, сме за приемането на директива. Въпреки, че много спорим помежду си, както и в Бизнес Европа, не сме на, на, на съвсем единно мнение, но от друга страна пък не можем да подкрепим директивата. Сега да навлезем в някои детайли. Трябва да се изяснят понятията нарушение и наказание. Има редица неща в проекта директивата, които са спорни. Значи, тежка отговорност от една страна, нито дума обаче не се споменава за дребните нарушения. Не мислите ли, че от време на време всеки прави грешки? Неволни, невинни грешки. Естествено. Нали, всички сме хора. Човешко е да се греши. По-нататък, е, е, строго е, предвидната отговорност за сметка на необходимото сътрудничество между така наречените безопасни оператори. Тук има едно съкръщение, което докладчикът не разгъва АЕО, е, но изразява съмнение в неговата уредба в директивата. И е, е, става въпрос за доверените оператори. Оператори, които се ползват с доверие. Значи, нас не посещават аудитори от митническите администрации и детайлно проверяват вътрешния ни контрол, организационната структура. Очакват да им съдействаме да се борят е, е, с злоупотребите и измамите в международната търговия. И ние откликваме. Така че би трябвало и това да се има предвид. След това, въпроса за противопоставянето или разграничаването на е, небрежността от една страна и умисъла от друга. отново противопоставяне между съдействането на правоохранителните органи и подбудителството, помагачеството и така нататък. Нали, ако уличеното лице е готово да съдейства, можем ли да говорим всъщност за виновно поведение? Отново, противопоставянето между юридически и физически лица – Нали, тук юристите по-добре го казаха от мен. Отново, въпроса за баланса между наказателно и административно производство. Не всичко следва да се е, подвежда под наказателна отговорност. заключение. Два, две главни възражения. Първо, за това, че нарушенията не са описани и определени. А липсва и второ, не са определени е, елементите на умисъл. Според нас е, това са липси, това, това са пропуски в директивата. И ето нали, важните неща отново да обобщим. Да се е, разграничат нарушения, засягащи средства на Европейския съюз от една страна и бюджетите на държавите членки от друга. Това са, това са две тежести, ако ми позволите, на, на нарушението. Да се запази възможността, и аз категорично е, е, е, проповядвам това, като представител на Франция, ако щете, където спогодбата е по-скоро правило, значи да се запази възможността за спогодба. У нас предпочитаме да е, е, митническите власти в случая и търговците да се спогодят, вместо да се отива на производство. Да се е, е, взема предвид е, е, статута на търговеца на ползващ се с доверие, като е, облегчаващо обстоятелство. След това а, наказанието, ако става въпрос за глоба, да, да бъде пропорционално на а, пропуснатите митнически сборове, а не на стоиността на стоката. Заключение да се определят ясно периметър, да се определи периметъра, нали, полето на директивата. И а, тук може да се за, заимстват а, а, двете директиви, които вече действат. Виждате ги на екрана. И във всеки случай, проекта директивата трябва да бъде приведена в съответствие с тези действащи директиви. Благодаря. Благодаря на експертите за много ясните коментари. Госпожа Калас е, и още други. Е, и, и, и вече, ако ми възразявате, въпросите да бъдат задавани към, към е, всичките петима наши докладчици. Госпожа Калас. Благодаря. Благодаря за вашите изказвания. Вие се спряхте на хипотеза, при която може да се наложи глоба или санкция за малка грешка. Виждам, а, разбира се, какво имате предвид, но все пак искам да задам въпроса. Дали не трябва да разработим едно а, решение, което да има възможност за предупреждение а, на административно ниво, преди да се стигне до наказание? Ако така стоят нещата, тогава как на практика би могло да се осъществи това? ако следва да хармонизираме именно този елемент на предупреждение и след това наказанието, как точно може да се постигне това? Що се отнася до равнопоставеността на следващ момент? В оценката на въздействието не се дават редица отговори на зададени въпроси. Например, кои точно са пунктовете, през които преминават законно или незаконно конкретни действия на стопански субекти? Кои са режимите, които са по-свободни, по-леки? Например, какви виждате ли някакво взаимодействие в тази насока? Председателката. Е, ще изчакаме е, въпросите. След това, разбира се, ще дадем възможност и на комисията да коментира, ако желае. И а, е, след това ще ви моля да отговорите. Разбира се, ако от политическите групи желаете да направите някакво конкретно изказване, това може да стане в края на заседанието. Благодаря. Имате думата. Благодаря. Благодаря на всички оратори. Може би не всичко разбрах. Е, но отчитам значимостта на темата може би е добре да разгледаме всичко от гледна точка на крайните те разбира се, стопанските субекти. Също така важно е да засегнем и въпроса, свързан с защита на потребителите. И сега, що се отнася до злоупотребите и фалшифицирането, свързани с е, играчки или пък е, храни, това, разбира се, има предвид е, внос от трети страни, внос на храни, които не отговарят на конкретните изисквания. В тази отрасли. Вие на мнение ли сте, че се засягат интересите на потребителите и как стоят нещата по отношение равнопоставеността, особено за малките стопански субекти? дали има достатъчно мерки, за да може всъщност да има превентивна дейност по отношение злоупотребата по какъв начин можем да спрем подобни продукти да влизат на нашия пазар. Зная, че за храните има конкретна уредба, но по-скоро ме интересуват останалите стоки. По-нататък, във връзка с всичко това, санкциите или наказанията, не би трябвало, според някой от вас, да съответстват на митническата стойност, а по-скоро на пропуснатите постъпление в митническите органи. Не съвсем разбрах това. Не разбирам защо. Например, ако 10 евро е митническата стойност на една стока, а пък става въпрос за фалшифицирана стока, тогава защо санкцията да бъде на база пропуснат полза за оператора, а не на база а, вреда, нанесена на потребителя, която може да стигне до 100 евро, например. Това е по-конкретно въпроса ми. Благодаря. Председателката, други въпроси имате ли? Разбира се, ще дадем думата и на комисията. Лично аз имам един въпрос. Някой от вас казахте, че в някои страни не може да се използват разпоредбите с, на финансовото право. Но ако става въпрос за такова нарушение, как стоят нещата? Например, една държава членка, при която има а, парична санкция, независимо къде, е в митническата област или някъде да, където се извършва нарушението, трябва ли тази държава членка да се откаже от тази санкция, ако ще насърчим държавите членки да възприемат един и същи подход? Някои държави членки ще трябва вероятно да се откажат от някои традиционни свои мерки, например налагането на големи санкции. Струва ми се, че много трудно ще можем да постигнем това, как ще убедим държавите членки и как ще убедим и потребителите? Понякога знаете какво е значението на високата, голямата парична санкция. Как би се възприело именно подобно предложение, що се отнася до хармонизирането на единния? пазар. Както желаете, бихте ли отговорили на тази въпроси? Заповядайте, Луис. Сега, по въпроса, който бе току-що зададен за фалшифицираните стоки и а, стоки, към които има по-голяма чувствителност. Да, съществува различна нормативна уредба. Трябва да имаме предвид, трябва да се обединят всички аспекти на уредбата. Например, в Европейския съюз системата RAPEX. Тогава, когато има сигнали е, по отношение на потенциална възможност за злоупотреба, например, има конкретен протокол, по който се действа, когато става въпрос за безопасност, за защита на потребителите. И както вие споменахте, разбира се, има конкретно законодателство, да речем, в областта на е, детските играчки и е, хранителните продоволствия. Тези правила са приложими в конкретните е, случаи, и те са по-стрикни, отколкото митническите разпоредби. Митническите а, органи би трябвало да извършат проверка всъщност дали стоката, която влиза, отговаря на всички условия, описани в съответните регламенти и правила. Да, наистина по този начин следва да се подходи на проблемата. Как точно а, се извършват проверките? Дали а, се извършва тези проверки или не? Това е друг проблем. Но знаете много добре, че органите в държавите членки имат все по-малко средства, за да могат да извършат тези марки на контрол. И в много отрасли в Европа какво се случва? Ами, разполагате с декларация, документи, и възоснова на записаното в тях допускаме, че онова, което влиза е коректно и не се прави винаги задълбочена а, а, проверка. това е проблем в много области, зная много добре, защото работих в областта на текстилните стоки. Знаете, там имам изключително много случаи, свързани с а, фалшифициране и злоупотреба. А що се отнася до митническата стойност и този въпрос конкретно? Защо а, предпочитаме да е свързано с митническия сбор, а не с а, наказанието. Вече, както казах, отново трябва много добре да различим за какво става въпрос, за интелектуално право, собственост или не. Много са важни тези въпроси, но може би ще оставя, разбира се, отговора в ръцете на моя колега, който засегна по-конкретно всички тези аспекти. Благодаря. Да, първо, винаги казвам това – не забравяме, че вие, ние винаги сме и потребители. Мога да бъда митнически посредник, мога да съм спедитор, може да съм как... нещо друго, разбира се, професионална гледна точка, но аз също си купувам храна. Така че винаги обръщаме внимание на този факт. На следващо място. Когато казвах, че наказанията трябва да а, бъдат в съответствие с пропуснатите сборове митнически, тогава а, трябва да кажа, че в крайна сметка наказанието а, трябва да се основава на липсата а, предизвикана от деянието. Ако става въпрос за а, фалшификат, това вече е нещо друго. Тук попадаме под разпоредбите на, други, а, на друга уредба, Съществуват, разбира се, правила, наказания, санкции, ясно определени. На следващо място. Разполагаме с система, която не е еднаква с всички 28 държави членки. Така че някои митнически органи проверяват стоката не само на вход, но и в последствие има последващи проверки и се проверява дали наистина стоката отговаря на всички разпоредби, описани в законодателството на Европейски съюз, обаче в други държави не се постъпва по този начин. Когато стоката вече излезе на пазара, в други държави членки се извършва тази проверка и тук се стига и до други последствия, защото ако се внася а, стока в една държава, в която има последващи проверки, вноса е факт. Тоест, трябва да имаме предвид, че тези разлики водят до известни затруднения. Някои търговци предпочитат именно по този начин да внасят стоките си. Например. Например, Антверп срещу Лар. Различен е подхода. И ако аз съм етнически служител в Белгия, работещ за бългийската държава, да си представим моята позиция, когато а, влиза стока, предназначена за белгийския пазар, и, например, друга, която транзит преминава към Франция. Аз много внимателно ще проверя стоката, която е предназначена за белгийския пазар може би няма толкова внимателно да проверя стоката, която ще е, премине транзитно към Франция. Ние сме хора, както вече казах. Това се случва ежедневно. Извинявайте, но това няма нищо общо с законодателството и нормативната уредба. Това е положението. Е, стопанските субекти са изправени именно пред подобно положение и се възползват. may I add? to Uh, Позволете и аз да добавя няколко въпроса. Въпросът, който вие всъщност зададохте за безопасността на детските играчки и храните. Мисля, че това подчертава една от моите идеи. Тук нещата са свързани с системите за контрол, а не системата за наказания. По-настоящем има и проучване, свързано с митническата оценка всъщност не се разглежда проблема свързан с наказат, знанията в една система. Не, не се интересуват каква е системата от санкции, те се интересуват от мерките за контрол, т.е. предварителния етап. И именно за това а, говорих аз в моето изказване. И ако разглеждаме тази еднообразност, за която стана дума вече, в рамките на проучването, извършено по отношение на състоянието и анализа на Митническия съюз, стига се до констатациите на, та, на констатация, че това еднообразие не е достатъчно на общностно ниво. Ето чухме колегите какво мислят по отношение на еднообразието. Добре, прекрасна идея да я реализираме. Но, а ако трябва да се върнем 20 години назад в практиката, нека не правим това. Нека да не стигаме до система от санкции, които се намират някъде, е, различно от осредненото. Няма как да постигнем пропорционалност по този начин. Sorry. much. I, I, I should be very brief. И аз ще бъда съвсем кратък. Оставям практически опит на колегите до мен. Когато говорите за спогодбите, дали съществува и нещо друго в другите области а, на общностното право, може би трябва да имаме предвид следното. Комисията по настояще много внимателно анализира взаимоотношенията между спогодбите по данъчни дела, корпоративните данъчни случаи и доколко те могат да съставляват държавна помощ. Ако това е така, Знаете, че по тази тема се води обществен дебат. Същото е валидно и в областта на митническите сборове. Да, може да има разлики между държавите членки и начина по който те изпълняват политиките си за спогодбата. Но този елемент на последователност всичките би трябвало да спазва, що се отнася до държавната помощ. И в процеса на спогодбата трябва да се предостави някаква форма, може би на тайна поверителност. Същия проблем за спогодбата при корпоративните данъчни въпроси и митническите зборови. Ами и двата могат да стигнат всъщност, да се стигне до там до въпроса с държавната помощ. Председателката, да, това е много важен въпрос, но аз не точно за това имах предвид, когато а, зададах въпроса си. По-скоро исках да кажа какво ще се случи с една държава, която се поиска да намали размера на санкцията с цел хармонизиране, ако се стигне до това предложение. И сега а, а, обръщам се към. А, Европейската комисия, Генерална дирекция данъчни въпроси. Имате думата, ако желаете да вземете отношение. Благодаря, добър ден. Благодаря за това, че организирате и изслушването. За комисията беше много интересно да участва като слушател. Много беше интересно да чуем, че всички са съгласни с това, че има проблем, с който, по който трябва да работим. дори някои от ораторите да успориха нашето предложение, което е тяхно право, но те все пак признаха, че проблем съществува без значение дали подхода на комисията е правилен или има други альтернативи. Искам съвсем накратко да поясня някои неща. Казаха се някои неща за обхвата на нашето предложение. Много представители от бизнеса говориха за хармонизация. Всъщност, когато говорим за санкции, ние говорим за сближаване, което е по, по-слабо от хармонизацията. Дори някои представители на бизнеса да са съгласни с нашето предложение, ние не знаем дали те искат хармонизация или не. Искам да поясня, че а, обхвата, който предвиждаме, е за подобряване на прилагането на съществуващото законодателство. Обхвата е същия, а, както при митни, както при митническия кодекс. В момента ние не можем да разширяваме обхвата на законодателството. Въпреки, че ние говорим за митнически контрол, който е свързан с други части от законодателството. Ако, например, вземем законодателството в областта на растителната защита, на фитосанитарните мерки, какво става, ако са нарушени разпоредбите. Съгласно нашето предложение, ще упражним митнически е, е, контрол, след което ще направим препратка към законодателството, което се занимава с фитосанитарни въпроси но правилно се каза, че в такъв случай митническите служители имат много по-комплексна задача, защото трябва да прилагат и друг вид законодателство. Законодателство в друга област. Господин Тусва да, говори за а, нехармонизирането на митническия контрол. Той е прав а, а, в известен смисъл, но ако взема моята страна Гърция, аз не очаквам е, същи, едни същи средства за контрол да се е, използват на пристанището в Пирея и на някой отдалечен остров. Така че е, въпросът е доколко интензивни ще бъдат мерки, доколко интензивен ще бъде контрол. Същото въжи и за Европейския е, съюз. Ако имате 100% сканиране на стоките на голямо пристанище, където се обработват много стоки, това няма да бъде така на други по-малки митически пунктове. Тоест, степента зависи от обема на стоките, които се обработват, а не толкова от митническото законодателство. Защото мисля, че в това отношение няма спор. Що се отнася до предложението, ние се основаваме на изследването, направено от 24 страни членки, които доброволно участваха в сравняването на тяхното законодателство законодателството по отношение на митническата администрация и стопанските е, субекти. Защото как две митнически е, администрации ще работят заедно, ако не говорят на един и същи език по отношение на санкциите? Как те ще се сътрудничат на единия е, пазар? ако нарушението на задължението за деклариране на дадени стоки е наказуемо в една а, страна членка, а в друга не. Това е проблем. Това е проблем на изграждането на доверие, проблем е и на самото сътрудничество. Още много неща се казаха, няма да влизам в подробности. Не, ние а, много сме внимавали да ограничим а, а, нашата а, директива до обхвата на директивата а, а, ПИВ. Ние поддържаме тесен контакт с колегите е, а, от ОЛАФ и се стараем нашата директива да бъде в допълнение на вече съществуващите. Директивата ПИВ е доста по-теж точка, защото в нея се третират наистина а, а, а, престъпления в наказателния смисъл. Тук става дума за митнически нарушения и наказания. Ние избрахме директивата като инструмент, за да можем да покажем, а, наш, а, че ние се съобразяваме а, с различията в законодателството на страните членки. Ние желаем да оставим гъвкавост на страните членки, те да бъдат гъвкави по начина, по който транспонират директивата директивата. А, ние не искаме да се произнасяме относно естеството на, на санкциите, дали те трябва да са наказателно правни или не. Може би трябва да обясним още малко какво имаме предвид, като казваме пропорционалност, ефективност и така нататък. Няма да казвам на този етап, че нашето предложение е перфектно, но то представлява сериозна основа, на която да водим дискусия. Ние сме много гъвкави по отношение на съдържанието, за да можем да запазим ползите, да може от него, да може той да донесе нещо. това, което чухме от вас, че трябва да се направи нещо по отношение на санкциите за митнически нарушения, нарушения много ни окоръжава. Това, което казахте, много ни помогна. Дори самия факт, е, че парламент организира това изслушване е, е много окоръжителен за нас. Председателката, благодаря на комисията за уточненията. Благодаря за това, че се каза, а, да, че тук има връзка с друга част от законодателството. Не знаем, че е, една от директивите е блокирана в е, съвета точно заради принципа на, на, на субсидиарност. И един от нашите аргументи е, за съвета може да бъде този, за да може да разблокираме ситуацията. Е, ще дам още веднъж думата на колегите и накрая на докладчика да завърши. Представителката на НП. Искам да благодаря на всички експерти за интересните информативни презентации, които а, Изясних голяма част от е, проблема. Е, ще видим какво може да се направи. Има някои е, правни ограничения, когато се говори за налагането на санкции. Ние ще се опитаме да убедим нашите колеги, че трябва да се направи така, че да се хармонизират самите проверки. Това, което е Всъщност най-важното е, което стана е, ясно днес, че трябва да убедим съвета. Може би трябва да изградим единен фронт, е, да се съюзим, така да се каже, с експертите, заедно да обясним на съвета защо е, възможно най-голямата степен на хармонизация би ни помогнал. А, благодаря. Ще трябва да, да приключваме. А, съвсем накратко ще ви помогна. L'ensemble des participants, la commission pour la qualité de leurs interventions. Euh? Да, съвсем накратко. Благодаря на, на докладчиците, на комисията. Сега за нас остава да осмислим всичко това, за да можем да отговорим на потребностите. Да изработим текст, който удовлетворява тревогата, която бе изразена от колегите. Сърдечно благодаря на всички. Благодаря на, на всички участници. Е, мисля, че пределно ясно стана. От една страна е необходима хармонизация, въпросът е обаче какво и доколко да се хармонизира и очевидно тук е, мненията са много. От друга страна е, бяха повдигнати редица въпроси, които следва да бъдат отразени в директивата. Комисията е, за е, защита на потребителите и вътрешния пазар, т.е. нашата комисия, е поръчала изследване, е, което ще бъде готово преди да пристъпим към самия нормативен акт, предвид високия, високо експертния характер на, на тази материя и, и, и трябва да, да имаме пределна яснота. Благодаря ви. И аз сърдечно благодаря на нашите гости, на нашите експерти. Беше изключително полезно, уверяваме ви. И с интерес очакваме. Да, Ружа, Ружа ми напомня, впрочем, да ни предоставите бележките си и приготвените писмени материали. С това закривам заседанието.